that you have for their, for their longings and everything. Ladies and gentlemen, shall we get... Дами и господа, да започваме. Моля за тишина в залата. Не искам да чувам разговори в залата. Онези, които държат да разговарят, моля да напуснат залата. Първата точка в дневния ред днес е точка номер 11. Интелектуална собственост върху генетичните ресурси и развитието отражение върху намаляването на бедността. Тук става дума за становище към доклад на Комисията по развитието. Докладчик по становище е Хелмут Шолц. Нашето становище би трябвало да се съсредоточи върху тези аспекти, които имат отношение към търговията. Господин Шолц, имате думата. Благодаря. Драги колеги, използвам тази възможност за първа размяна на мнения по това становище за генетичните ресурси и развитието с акцент върху намаляването на бедността. Това е доклад по собствена инициатива Европейската комисия междувременно публикува проекто регламент за изпълнението на протокола от Нагоя от страна на Европейския съюз. Това означава, че е напълно възможно да трябва да преминем през две парламентарни процедури. Все още не е ясно коя комисия ще играе водеща роля в законодателната процедура. Но имайки предвид естеството на въпроса, нашата комисия по международна търговия би трябвало да участва и в двата случая. За сега задачата за Инта е да разгледа различните международни конвенции, институции споразумения, имащи отношение към генетичните ресурси и традиционните знания. И с и по този начин да допринесе за един правомерен подход към повишаване на прозрачността и разбираемостта за потребителите и докладчиците, както в Европейски съюз, така и в трети страни. От известно време комисията работи в, участвал в работна група към СТО по иновациите, посветена на този въпрос. Нашето становище би трябвало да даде и да бъде източник на идеи за комисия. Предмет на конвенциите е биологическото разнообразие. Конвенцията от Нагоя все още не е ратифицирана от никоя държава членка. Надявам се, че парламентът е, ще подпомогне този процес, за да се осъзнае, че ратификацията на протокола от е, Нагоя е, трябва да се осъществи бързо в държавите членки. Навлизаме и в областите, регулирани от ТРИПС, и никак не е лесно да се излезе с съгласувано решение, имайки предвид броя на заинтересованите лица на, това, на тази първа размяна на мнение, нека да споделя няколко въпроса, имащи отношение към търговията. Първо, генетичните ресурси не са предмет на пряко патентовани, тъй като са природни ресурси, не могат да бъдат патентовани. Само, че учените обръщат внимание на традиционното знание и ето това, това е и предмета на протокола от Нагоя. Как обаче да постигнем съгласуваност с международните търговски правила? Да. Дали а, коя организация да бъде водеща? СОИС или СТО. Традиционните знания играят важна роля в много страни. Как да бъдат те отчетени в конвенциите? И тук искам да цитирам от протокола в Нагоя, член 31. Местните народи имат право да контролират културното наследство, традиционните знания и традиционният културен израз, както и проявленията на науката, в това число човешките генетични ресурси, познание на свойствата на флората и фауната, спорт, традиционни игри, изобразителни и изпълнителски изкуства. Те имат и право да запазват контрол, да защитават и развиват интелектуалната собственост върху това наследство, традиционното знание, традиционният културен израз. Е, приведах този цитат, е, защото той дава представа за, как, за, за това, за което става дума. И и защото има отношение към търговските взаимоотношения между Европейския съюз и страните, в които се обръща голямо внимание на опазването на тези традиционни знания. Още един въпрос. Ако има обща полза, как да направим така, че местното население да получи приходите. Как да направим така, че принципът за предварителното съгласие да се спазва, като имаме предвид отрицателният опит на тези общества. В миналото споменавам тук само местните народи, но темата е още по-широка. Навлизаме в друга област, която заслужава внимание. Това са само част от аспекта, на които трябва да обърнем внимание и аз се надявам, че ще работим конструктивно заедно. Към на представителя на комисията искам да кажа, тъй като разбирам, че различни генерални дирекции работят по въпроса, тук имаме представител от Генерална дирекция Търговия, от Генерална дирекция Пазар, от Генерална дирекция Санко, също така околна среда. всичко това означава, че въпросът е, е по... става още по-сложен. Сега графикът. 6 ноември е обсъждане на проекто становището и виждам, че имаме възможност с докладчиците в Сянка да подготвим първия проект е, така, че да излезем със съгласуван текст. 8 ноември е срока за внасяне на изменения. Искам да ви предложа е, да направим една предварителна среща. Гласуването в Инта ще бъде на 28 ноември. Т.е. сроковете са доста кратки, но се надявам, че ще успеем да се справим. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Хелмут Шолц. Да не забравяме, че ние имаме право да обсъждаме само въпросите, свързани с търговията. Uh, Давам думата на други членове на комисията. Всъщност, вие казахте това, което аз, с което аз исках да започна. Няма да бъде лесно да обърне внимание само на аспекти, свързани с международната търговия, така че в този контекст възникват милиони интересни въпроси. Мисля обаче, че няма да ни бъде лесно да ограничим а, обхвата, така че да не излизаме извън рамките на международната търговия. Ще бъда много кратък. Аз смятам, че не бива да подхождаме толкова тесногръдо че да не е, обърнем внимание на потенциала на тези ресурси. Трябва да гарантираме достъп до тези ресурси, ако искаме да има някаква полза. В противен случай е, би било несправедливо не само към културите и народите, които са натрупали тези традиционни знания – няма, няма да дадем възможности на бъдещите поколения да ползват тези знания. Знам, че когато става дума за права върху интелектуалната собственост, винаги подхождаме с, известен, с известна пристрастност и предразсъдъци. Аз обаче смятам, че ние трябва в този случай да проявим повече откритост. Мисля, че това е една от най-сложните области на правата върху интелектуалната собственост и няма да ни бъде лесно ако се съсредоточаваме само върху аспектите, имащи отношения а, към търговията. Да, правата. А, авторските права са действително важен въпрос. Хосе Андрес. Благодаря. Искам да споделя с вас, че е доста трудно тази биса сложна тема да се разглежда а, стрикно от търговска гледна точка, обсъждайки а, търговското право и правата на интелектуална собственост. Генетичните <clears throat> ресурси <clears throat> се уреждат от протокол от Нагоя който, в който се търси а, справедливо решение, че в член 27 се казва, че не може да се патентоват генетични ресурси от животински и растителен происход. А, микроорганизмите, семеня, течно семена, растителни семена, а, могат да се патентоват само ако са преминали през някаква предработка. Така че има в текстовете, нормативните текстове има пропуски. И освен това, кой се ползва от тези права? Регион, зона, държава, ако да кажем тези генетични ресурси се пуснат на пазара това ще бъде ли от полза на местното население в развиващите се страни? Трябва много стриктно да помислим за правилата за пазарна реализация на семена. Има и друг важен въпрос. Това е оценката на традиционните научни познания – при разпространение на информация за происхода на преработен происход трябва да се внимава и за а, наименованието за происход, географските указания и прочие. Трябва да Е, се опитаме да обвържем е, в този доклад е, търговията, интелектуалните права, авторските и възнамеряваме чрез някои изменения да допринесем и да обогатим доклада. А, Амелия Андерс, Дотер from the Greens. Sorry. Far is yours. Thank you. Chairman, for um, the word. Um, so... Благодаря, че ми давате думата. Правата на корното население да използва традиционни растения, посадъчен материал, знания и генетичен ресурс, това се разбира от само себе си. Тези права трябва да се е, отстояват, не да се налагат когато а, е, монопол, монополите, които получават а, е, компании поради патентите, а, е, се намесват, ние разбираме, че се нарушава и подкопава е, принципа на правата за интелектуална собственост. Също но и протокола от Нагоя и Конвенцията за биологично разобразие всъщност трябва да бъдат зачетени. Принципите е, са дефинирани различно от е, други международни е, спогодби. Много ключови понятия там не са ясно дефинирани и ако не се вземе, обърне внимание, има опасност да се прилагат нормите непоследователно и несправедливо. Вече правилата в Конвенцията за биологично разнообразие са доста стрикни. Протокола от Нагоя разграничава и прави всъщност проблема с по отношение на корното растение по-труден във връзка с правата за интелектуална собственост. Е, е, има няколко открити въпроса, свързани с това. Целите на конвенцията да създава е, стойности във връзка с биоразнообразието не са осъществени. Това се дължи на технологически процеси, проблеми в биотехнологичната област, така че протокола от Гоя няма да промени кой знае какво. Е, проблема с биопиратството е, е проблем е, на твърде много патенти. Твърде много права на интелектуална собственост не може да се реши, като се добавят допълнителни такива. Аз смятам, че хората трябва да имат право на свободи. Не разбира се да се изолират, не че да се изолират на останалите от споделяне на ползите и знанията. Е, едно от решенията е, на проблема с биопиратството е да се освободят традиционните знания от е, патенти и други интелектуални права на интелектуална собственост да се гарантира право на достъп. Това е позицията и на много от развиващите се страни и това е една от целите на конвенцията е, има много положителен опит за скриване на информация е, във връзка с генетичните изследвания в Европа и САЩ и това също трябва да бъде отчетено в е, проекта установището. Сега да чуем комисията. Имаме представители на три различни генерални дирекции. Ще започнем с търговия с Трейд Барбара Норкрос. Добър ден, на всички. Да, това е началото на един интересен етап, когато парламента всъщност ще участва пълноценно в дебатите по това ново предложение за изпълнение, прилагане на протокола от Нагоя. Много генерални дирекции участват в, по това досие. Виждате няколко представени тук днес. Е, и е, ако е, се, имате опасение за осложнение, трябва да сте спокойни, че ние всички работим в една и съща посока и се стараем да стигнем до целта максимално бързо. От гледна точка на нашата генерална дирекция, положението е такова. Конвенцията за биоразнообразието и връзката и с споразумението ТРИПС вече е на дневен ред на, от няколко години. Разбира се, ние е, присъстваме в заседанията в СТО, е, следим е, развитието на нещата с Конвенцията за биоразнообразието. И има едно общо съгласие, че двете споразумения 100 ТРИПС и Конвенцията трябва взаимно да се подпомагат и допълват. Но вярно е, че когато нещо ново се случва в Конвенцията по биоразнообразие, в, както, например, протокола от Нагоя, в СТО, е, смятаме, че трябва да се изчака протокола от Нагоя да влезе в сила както трябва. Мисля, че трябва да изчакаме да видим и какво става и в е, СОИС, е, Международната организация на национална собственост, защото те работят по по-съществени въпроси, свързани с генетичните ресурси и традиционните знания. Така че слушаме внимателно, изчакваме и е, вие сте абсолютно права, госпожо Анесдоте, е, Не трябва да привнасяме допълнително объркване, а по-добре да изчакаме тези два форма да свършат дискусиите си по темата, преди да видим какво, е, какви са последствията от, и какъв контекста от споразумението ТРИПС. Е, наистина е, хубаво е, че дебата около интелектуалната собственост е, е така емоционален. Нагойският протокол дава една рамка, която гарантира повече правна сигурност, така че тези корни населения и общности ще трябва да кажат да или не, искат ли тези генетични съюзи да се използват. Ако те разрешат да се използват, тогава те ще трябва да определят при какви условия да става това. Всеки, който иска да ползва техните тези генетични ресурси, трябва да има някакъв вид разрешение и това трябва да е един прозрачен, регламентиран процес. И аз надявам да работя добре с останалите комисии е, тук. Мисля, че си струват нашите усилия. Ние всички бихме искали тези местни корни общности да се ползват максимално от генетичните ресурси. Благодаря. Две имена имам от главна генерал дирекция Маркт. Майко Брайер и Алфонсо Калиес Санчес. Добро утро, Алфонсо Калиес казвам от е, Генерална дирекция Вътрешен пазар, е, отдела за интелектуална собственост. Е, ще се спра върху положението в СОИС. От няколко години в СОИС ние говорим за и обсъждаме и търсим всъщност е, определение е, на понятието традиционно знание, генетичен ресурс. Е, обсъждаме и въпросите в тази връзка с е, фолклора, с е, традиционното ни израз, културен израз. На две генерални асамблеи се обсъжда въпроси и беше решение в следващата година да продължим да разглеждаме тези три теми. Имаме няколко е, проек, е, проектни текстове по тези три въпроса. Е, е, генетичните ресурси, традиционните е, знания и е, израза. И е, до година ще е, представим окончателен текст. Е, оттам вече ще решим дали да, свик, да се свика една дипломатическа конференция в бъдеще, в зависимост от това до къде сме стигнали в преговорите. На европейско равнище смятам, че е много важно, ние в комисията смятаме, че е много важно всякаква мярка или система, която се създава в тази област, да бъде, е, да има международно измерение. Първо да е на международно равнище. Европейския съюз също така се съгласи е, и се обедини около обща позиция за разкриването на е, генетичните ресурси и свързаните с това традиционни знания в заявките за патенти в, през, от 2005. 2005 комисията тогава имаше 25 държави членки, е, се, е, се обединиха около една обща позиция. Как да решават въпроса с разкриването на генетичния ресурс, което, която става дума за заявка за патент. Е, ние внесахме това предложение и в СОИС, и в СТО. Това е обща позиция на държавите членки и на комисията. Както стана дума тази сутрин, имаме и европейска директива, която регламентира е, биотехнологичните патенти. Това е, което имах да кажа по индустриалната собственост и генетичните ресурси. Очакваме обмен на мнения и ако има някакви, е, ако нещо ви притеснява, някакви правни, практически аспекти, свързани с е, ресурсите, генетичните ресурси, споделяне на полза и така нататък. Аз съм, ще се опитам да отговоря. Благодаря от генерал дирекция Санко. Две е, дами желая да вземат думата. Госпожа Малар Корпи и госпожа Клеманису. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да е, кажа нещо от името на е, генерална дирекция Санко. Е, аз работя в отдела, който отговаря за законодателство относно репродуктивен материал. Това е, е конкретно законодателство, свързано с е, права на интелектуална собственост, отнасящо се до, растител, до растения. Е, става дума за патенти, тъй като тук има изключения за фермери и други. Не всички видове, растителни видове са защитени, обаче ако те не са защитени, те могат да бъдат използвали и култивирани Друга сфера, на, друга наша отговорност е генетичния ресурс, генетичните ресурси. И аз напълно споделям целите, които този доклад си поставя. и протокола от Нагоя, който разписва една процедура международна за е, достъп и споделяне на ползите, достъп до изподеляне на ползите. Важно е, е е, също изпълнението Международния договор за е, растителния генетичен материал, прехраната и е, земеделието. смятаме, че процедурите по изпълнение на тези договорености ще се подобрят. Благодаря. Сега Хелмут Шолц има думата за заключителни думи. Мисля, че вече стана ясно че в становището ще се спрем на различни аспекти. Няма да извличам заключение от тази първа размяна на мнения. Съгласна съм, че трябва да се съсредоточим върху търговията, но търговията обхваща множество други аспекти – трябва да определим и сивата зона. Това е също толкова важно, колкото и дефиницията на въпроса, който третираме. Предложената дефиниция на права върху интелектуална собственост на природни ресурси. От тази гледна точка е ясно, че ние трябва да дадем своя принос – да се спрем на всички тези въпроси. На... Надявам се, че първият вариант ще бъде готов в началото на ноември. Благодаря. Приключи първата размяна на мнение. Следващата стъпка е разглеждане на проекто доклада на заседанието на 6 ноември. 12-та точка от дневния ред. Актуализация относно присъединяването на нови членове към СТО. Изложение на комисията. Както знаете, предстои Йемен, Лаос и Таджикистан. Нека да чуем комисията, за това сме се събрали. Карлос Химено е представителят на комисията. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Добро утро. Госпожи и господа депутати, председателят, моля за тишина. Трябва ли да повтарям на всяко заседание, че не искам в залата да се водят е, частни разговори? Благодаря, господин председател. Добро утро на е, всички депутати. Искам да ви благодаря за тази възможност да ви представя актуална информация за присъединяването нови членове към СТО. През 2012 година се присъедини Черна гора, Самоа и още няколко страни. Това означава, че от създаването на СТО броят на присъединилите се членове е по-висок от тези, които чакат. 29 се присъединиха, 26 е, чака да се присъединят. Има възможност за по-нататъчен напредък. По-конкретно, що се отнася до най-слабо развитите страни. наскоро бяха преразгледани насоките за присъединяване на най-слабо развитите страни към СТО. Там се определят различни критерии. Те предвиждат по-различни нормативи за достъп до пазарите. Разбира се, трябва да се спреми на поведението на някои новоприсъединили се страни, които не улесняват процеса на присъединяване на онези, които доскоро им правеха компания в чакалнята. Украина забави присъединяването на Черна гора. Русия наскоро създаде пречки пред бързото придвижване на Таджикистан. Както казах, има две противоречиви тенденции. Едната е улесняване на преговорите, другата е създаването на пречки. Виждаме ги сред онези, които са най-близо, например присъединяването на Лаос и Таджикистан. Както казах, Лаос, Украина забави преговорите по достъп до пазара, пакетът с преговорни мерки беше прият на 28 септември и присъединяването на Лаос ще бъде представено на Общия съвет на 26 октомври на специално заседание на Общия съвет. Всички вътрешни процедури са готови. Представено е проекто решение и се надяваме, че то ще бъде одобрено съвсем скоро, за да може Европейския съюз да се присъедини към консенсуса на Общия съвет. Що се отнася до Таджикистан, миналата седмица във вторник бях в Женева, беше извършена подготвителната работа за съданието на работната група, проведено на този ден, на 9 октомври. За съжаление, всички членове на СТО бяха готови да се присъединят към консенсуса, но Русия повдигна процедурен въпрос, а именно, че им трябва 4 седмици да разгледат всички документи, без да обръщат внимание, че всички документи са на разположение на 20 август и сега работната група ще трябва да се събере отново може би на 26 октомври, ако всички тези процедурни въпроси бъдат разрешени, се надяваме окончателното одобрение да бъде дадено на заседание на Общия съвет на 11 и 12 декември и тук комисията е извършила необходимата подготвителна работа и скоро ще представи проект решение на съвета, така че Европейския съюз да се присъедини към консенсуса. Ако общия съвет приеме решението, това са случаите, в които има най-сериозен напредък. Има напредък и по отношение на Йемен. Е, Украина забави двустранните преговори за достъп до пазарите и все още предстои да чуе, да бъде дадена дата. Е, има и други е, преговори, по които е постигнат напредък. Можем да очакваме добри новини до година. Казахстан, с която страна се работи интензивно. Постигнат е сериозен напредък, но остават два нерешени въпроса, ако не е три нерешени въпроса. Първият законодателството на Казахстан изисква множество изисквания в енергийния сектор и за всички предприятия, които са собственост на Националния фонд за социални грижи. Те са тези правила са несъвместими с режима на СТО. Казахстан отчита това, но страната ще потърси а, преходен период за споразумението ТРИМС. Но този преходен период ще обхване периода на всички договори това означава в някои случаи преходен период до 2042 година безпредседентно искане, което ще създаде затруднения. Вторият проблем при тези преговори е свързан с, с корекцията на митата, които Казахстан вече договорил с голям брой членове на СТО за да ги приведе в съответствие с тарифите на Митническия съюз, които сега са общи с Русия и Беларус. Процесът ще бъде сложен и това е процес, който прилича на процедурата, през която преминава Европейски съюз при всяко разширяване. Има и две и за две други страни има постигнат напредък. Това са балкански страни, Сърбия и Босна. Преговорите са достигнали, до, са напреднали, няма сериозни проблеми. Ние съгласуваме с тях максимално позициите, тъй като в контекста на разширяването, в крайна сметка, те ще трябва да възприемат европейското законодателство. Така че не бива да допускаме направеното в процеса на разширяване, да, на присъединяване да противоречи на европейското законодателство. Ще спра до тук. Ако има въпроси, ще се постарая да отговоря. Председателят. Членовете на... Сега има думата членовете на комисията. Благодаря. И слушах онова, което казахте. Вчера се проведе седание на групата за мониторинг на Русия. Присъстваха и други колеги и в края на заседанието аз се притесних от позицията на Русия. Сега казвате, че Русия ще бъде един от сериозните проблеми при, се, при присъединяването на някои страни проблемът ще бъде ли толкова сериозен, както казвате, както ние смятаме? Ще се опита ли Русия да блокира страни като Казахстан, която е бивш сателит? Бивш светски сателит, бивш Светска република. Ще се опита ли Русия да блокира? Благодаря. И аз имам въпрос към Европейската комисия. В рамките на кръга Доха, развиващите се страни поискаха правилата за присъединяване към СТО да се променят, за да им бъде по-лесно да се присъединят. От това, което чуваме, Европейския съюз, комисията подкрепя тези искания, ако погледнем подробностите, ще видим, че Европейския съюз е един от основните фактори, които настояват за повече либерализация на Например, искането присъединяващите се страни да премахнат всички ограничения върху износа и да поемат у, у, ангажимента да не въвеждат такива ограничения в бъдеще, въпреки че тези ограничения изцяло съответстват на правилата на СТО, така че Европейския съюз се иска повече, отколкото изисква СТО. Това за създава затруднения за всички страни, особено за развиващите се страни. Каква е позицията на комисията? Подкрепяте ли исканията на развиващите се страни за по-лесно присъединяване или искате всички е, нови страни да поемат ангажименти, които излизат извън е, границите на съществуващите е, изисквания ЕТО? Ще настоявате ли сега и в бъдеще да бъдат премахнати всички ограничения върху износа? Никой друг не иска думата. Аз самият имам въпрос. Няколко развиващите се, няколко развиващите се страни без извъз на море, по-конкретно в Централна Азия, Казахстан и Таджикистан – наскоро са се срещнали в Алмати. Какъв е, е резултатът от е, тази среща? Отново думата има комисията. Благодаря, ще се опитам да отговаря по отреда на зададените въпроси. Колкото да, до позицията на Русия, в общи линии Доколкото разбираме, Русия не е особено щастлива, че държави от региона, които се признават или към Митнически съюз, или към Евроазиатският економическа общност, се ангажират, поемат ангажименти, които биха е, поемат ангажименти е, по линия на СТО, което може да е, застраши техни други ангажименти на регионално равнище. Това може да създаде проблеми, когато някоя държава, като Таджикистан, например, е решена да се присъедини към СТО и е обявила това за свой приоритет над, т.е. поставя го по важност над регионалното измерение. Е, както казахме във вторник и то влезе в е, протокола, е, посланика на САЩ спомена, че Русия по процедурни повод, процедурни въпроси блокира присъединяването на Таджикистан Русия а, репликира, не блокирам нищо, не ми харесва този израз. Единствено искам да се спази процедурата от 4 седмици. Да видим какво ще стане след 4 седмици. Доколкото разбирам, председателя а, а, смята, че пакета е стабилизиран и а, след 4 седмици ако има проблем, вече Русия трябва да си сложи ясно картите на масата. Е, колкото до въпроса за присъединяващите страни и износните мита, е, едно е, пояснение. От осмата конференция на министрите до сега се направи преразглеждане на насоките за присъединяването на най-слабо развитите държави. Това, както винаги е било, са просто насоки, и е, значи, е, когато се настоява за ангажираност е, към тях от страна на най-малко развитите държави, тези насоки не се прилагат. Там въжат двустранните преговори и процес на реформиране и интеграция в многостранните търговски схеми. Позицията на Европейския съюз е, че е, това би е, изкривило е, търговията. Би, ето защо е, ние настояваме за елиминиране или е, значително съкрещаване във всички преговори. Това е разликата между най-малко разви, разви, най-слабо развитите и останалите развити другите държави, а именно, че експортните е, субсидиране на износа е, изкривява търговията. Е, това не е процес на СТО, това е процес в рамките на УНКТАТ. съображението за държавите без излъз на море се е взето под внимание бях в Женева миналата седмица и наистина е, и Казахстан и Таджикистан и факта, че те нямат излез море, бе изтъкнато като съображение, за да се вземат преди някои техни искани, например е, субсидии, е, дотации за компенсации на транспортните разходи и така нататък това, но няма решение в СТО по държавите без излъз на море. Франциска, поиска ли думата? Да, съжалявам, може би е, не сте разбрали въпросът ми. Аз е, говорих за развиващите се държави, но и за ограничение в износа, а не е, субсидиране на износа. Може би ще отговорите сега на, след това уточнение на въпроса ми. Мисля, че двете неща са взаимосвързани. Е, ограниченията върху износа се считат за изкривяващи търговията и ако правилно зная е, на Г-20 е, по въпроса за сигурността на продволствената сигурност имаше големи съмнения основно по отношение на основните проблеми, свързани с прехраната на световното население. This is all we have to address before the voting time. We have, uh, uh let's make a pause of... Мисля, че това бяха въпросите, които щяхме да разгледаме преди гласуването. Нека да uh, дадем почивка от две минути, за да uh, влязат е, и да uh, всички членове на комисиите. Подгответе се, карти, списъци и така нататък. Are you ready? Let's move on. Готови ли сте да започнем с гласуването? Първата точка е по отношение на тарифната, тарифни регламент, регламент за да се постигне споразумение с съвета на първо члет четене. Девид Мартин. Девид Мартин. Тринайста 13. 13. 13 точка. Дост... Регламента за достъп до пазара. Трябва да почакаме. второто четене. Може, трябва да изчакаме. Може би ще решим това през ноември. Възразявате ли да отложим гласуването? Добре, 14 точка. Разпределение на тарифните квоти, приложими към износа дървен материал от Руската федерация Европейския съюз. Моля, гласувайте край на гласуването. And it was adopted with 24 votes in favor, two abstentions, none against. Congratulations to the rapporteur. Um, item 15 on the Union Customs Code. Rapporteur Cristiana Muscardini. Let's start. Митническия кодекс на Съюза, точка 15. Имаше е, искане за разделно гласуване по изменение 3.15. Нека да гласуваме трето изменение за против, въздържали се, приема се 15-то изменение за Да, още началото казах, че трябва да имаме разделно гласуване. Изменение 15 за, против, приема се. Четвърто за, против, приема се. Пет за, против, приема се. Проверка, пето изменение. Вот is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Да. За. Против. Приема се. 18 за. Против. Приема се. 20 за. Против. Приема се. 6 за против, приема се. Да искате да проверим шесто, добре. Моля, гласувайте. And the vote is... Край на гласуването. Приема се 25 за. Двама против. Общира Изменение 7. За. 21. Приема се. 8 за. Против. Приема се. 9 за. Против. При... Въздържали се. Приема се. Проверка на гласуването по изменение 9. Моля да гласувате. Край на гласуването и се приема. Десето изменение за против. Въздържа се. Приема се. 11 за против. Приема се изменение 12 и 13. Не, по-отделно, казват на председателя. 12 за против, приема се. 13 за, против, се, приема се. 14 за, против, приема се. 2. за против. Нека да проверим. Мнение 2. Край на гласуването. Приема се. и окончателно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте край на гласуването. 26 за, няма въздържали се, няма никто един против. Поздравления за докладчика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 Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 и... Отиваме към компромис 15. За, против, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, отхвърля се 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на 49-то. Моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 50, може би. 50. Приема се. Петдесет и три за, против, отхвърля се, 54 за. Yes. Извинявайте, че се забавихме, но колегите ме колегата ми помоли да внеса устно изменение, т.е. да се заличат е, два пъти е използвана думата enhanced в е, изменение 24. No objection, so it will be voted няма възражение, ще се е, гласува с устната поправка, както е се предложи. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. 55 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. и... 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Три идентични. 58, 9 и 60. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Проверка. 58, 9, 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 66. За. Против. Отхвърля се. 67 за, против, отхвърля се и, и 9 за, против, въздържали се. Поправка, а, проверка на 69-то. Моля, започнете да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се. Моля да проверим. 73. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 74 и 75 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 76 за, против. Нека да проверим. What is open and what is closed. Еви Паскер. Приема се. 77 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 2 за. Против, приема се. 83 за. Против, приема се. Компромис 3 за. Против, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, приема се. Компромисно 5 за против приема се. Компромис 6 за против Приема се. Компромис 7 за против. Въздържали се. Нека да проверим. Гласувайте електронно по седмо изменение. Край на гласуване. Отхвърля се. Изменение 91 за против, отхвърля се. Проверка 91. Край на гласуването. Приема се. Изменени 92. За, против.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 не съм сигурен. Да проверим. 98. Край на гласуването. Прието. 90. Компромис 9. Тук се научих, че трябва преди това да гласуваме изменение 100. 100. Сърди. За. Против. Въздържали се? Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девети компромис сега. Компромис 9 in favor. девето за против приема се. 103 изменение 103 за против казва, отхвърля се, казва председателя. 106 за, против, отхвърля се. 7 за, отхвърля, 107. Нека да проверим. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 108 in favor. 108 за, против, отхвърля се. 109 отхвърля се. Той десето също се отхвърля. Изменение, това е компромисно изменение 10. Отх... За, против, Аз ще съм е, доволен, ако наистина е, секретарята провери дали отпада моето измерение. То, е, из, разбрах, че предложението е прието, но моето е, изменение ще съм ви благодарен, ако направим проверка преди края окончателното гласуване. Секретарята 101. Изменение 101. тук що ми казва, че текста е в компромиса. Значи е, гласувано е вече. Текста на предложението на е, е, Европейската народна партия е в изменението. В е, изменението, да. Е, решението може би е да гласуваме и след това да направим проверка. Що ми искате? Добре, нека да се върнем на изменение 101. Но ако се установи, е, че вече е гласувано, няма да зачетем гласуването. Сега да минем на 101. За. Приема се 101. Сега да се върнем от там, където бяхме стигнали, да възобновим домалното гласуване и да гласу... Не, не, не, проверка, казват от залата. Може ли да проверим, господин председател, и 110-то? Да, добре. Нека да гласуваме 110-то. да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10 за, против, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема с проверка 116. Гласувайте. Край на гласуването and it was rejected. Almost a draw. 117. Да, отхвърля се. 17-то разделно гласуване. За. Отхвърля се втора част за. А не, втора част отпада му се казва на председателя. 11 компромис се приема. 120. за, против. Задържали се? Нека да проверим. 120. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 122 за. Против. Зажали се. Приема се според мен. 123. Разделно гласуване. Part in favor. Първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега точките от преамбюла. Пета за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, отхвърля се. 7 за, против, отхвърля се. 8 за, против, отхвърля се. 9 за, против. Отхвърля се 10 за, против, въздържа се, отхвърля се Компромис 12 за, против. Приема се. 16, 15, пардон, за, против, отхвърля се. 16 за, против, отхвърля се. Компромис 13 за, против, приема се. 18 за, против, приема се, 19 за, против, отхвърля се, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се, 21 за, против, въздържали се, отхвърля се, 22 за, против, отхвърля се, компромис 14 за, против, въздържали се, отхвърля се, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против. 26, а прощавайте, трябва да проверим 26. И моля, гласувайте. 26-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 27 за, против, отхвърля се 28 за, против, отхвърля се 29 за, против, отхвърля се 30 за, против, въздържали се, отхвърля се 31 за, против, отхвърля се. Цитати. Три за против. Четири за против. Отхвърля се. Предложение на економическата комисия. Седмо е от економическата за против. Възражали се. Отхвърля се. Осем за против въздържали се, приема се, ако не бъркам, нека да провериме. Екон 8. Край на гласуването, приема се. И предложението на Комисията за вътрешния пазар имко 4. За против, въздържали се, приема се. 5. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Не съм убеден. Нека да проверим първа част. Имко 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част за против, отхвърля се Имко 6 за, против, въздържали се, приема се. Имко 7 за, отхвърля се. Имко 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. И Имко 9 пада. Транспортна комисия, предложения. Тран 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, отхвърля се. 4 за, против, отхвърля се. Нека да проверим четвъртото предложение на Комисията по транспорта. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Пак, както ще кажете, са почти по равно. И сега да гласуваме целият проект от доклад с измененията към него. Електронно гласуване, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема с 24 гласа за, 4 против. Благодаря за подобренията към моят доклад. А. Искам да кажа, че моите указания да гласувате против някои изменения нямаха връзка с по съществото на изме... а защото излизаха извън обхвата на доклада и смятам, че това е първия доклад по тази изключително важна тема и трябва да бъде ясен, сбит, за да изпрати много ясно политическо послание. Благодаря ви много. Item 17. Точка 17 пак ваша мил, е, моя милост е, е, докладчик. Става въпрос за изменение на стъпките за преработено птиче месо между Европейския съюз, Бразилия и Тайланд. Моля да гласувате. And the vote is closed. Край на гласуването. единодушно се приема. Not that I love it, but... Значи обичам толкова че месо, но човек трябва да прави някои жертви. Така, сега стигаме до нещо, по което вече сме гласувани, гласували. Това е 18-та точка изпълнение на споразуменията, сключени от Европейския съюз по отношение на тарифите и статическа номенклатура и общата митническа тарифа. Оле, гласувайте. Край на гласуването. Отново пълно единодушие, само един въздържал се, 27 за, няма никой против, почти пълно единодушие. Uh, another heavyweight, this time item 19. Сега стигаме до нещо по-сериозно. Доклада на Метин Казак за а, търговските преговори между Европейския съюз и Япония трябва да започнем с компромисно изменение. Едно за, против, въздържали се, приема се, компромис 2 за, против, въздържали се, приема се, компромис 3 за, против, приема се, изменение 15 за, против, прие, отхвърля се. Проверка се иска. Да, добре, проверяваме изменение 15. And the vote is closed. Край на гласуването. А, отхвърля се, да. Четвърти компромис. А, против, въздържали се, приема се. Изменение 19. не поправят председателя и той се поправя. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. След това компромис 5 за, против, приема се. Компромис 6 за, против, приема се. Изменение 39. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46. За, против, приема се. Изменение 47. За, против, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. And the vote is closed. And it was carried. При... Приема се. Осми компромис. За против, въздържали се. Приема се. Компромисно девето. За против, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13. Компромис 13 за против, въздържали се, приема се. Три, две е, идентични, 171 и 173 за, против, 171-83, е, 72 е, за, против, приема се, компромис 14 за, против, въздържали се, приемат се. Компромисно 14b за против, приемат се. Компромисно 15 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 компромисно за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 18. Не, изменение 87 преди това казва. Председателя за против. Отхвърля се 93 за против. Въздържали се. Моля, моля да проверим. 93. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18 за. Против. Сдържали се. Приема се. Изменение 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. Точки от преамбюла. Изменение 2 за. Против Отхвърля се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Приема се. Проверка на пето изменение. is... Край на гласуването. Приема се. 5 за против, приема се. 6 за. Приема се 7 против. 7. А, те са идентични. Добре, казва председателя. Значи 8 изменение. За. Против. Държали се. Приема се. Um, nine falls, isn't it? Девето пада, нали така? Десето за. Против, въздържали се. Приема се. Единайсто за. Против, въздържали се. Отхвърля се. И окончателно крайно гласуване на документа с измененията. Моля да гласувате. Приключваме с гласуването и резултатът е 23 за, 2 против и 3 въздържали се. Поздравление за господин Казак за личния доклад. А... 20, item 20. 20. 20 точка Евросредиземноморско споразумение за социалиране между Европейските общности и държавите членки и държавата членки. Има изменение, едно изменение, може да го гласуваме за, против, отхвърля се. И сега да гласуваме цялата препоръка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 3 против. Точка 21. Вчера решихме да проведем индикативно гласуване, за да дадем възможност на, АСЕТ, на ФЕД да гласува процедурата по съгласие. Сега ще дам възможност за обяснение. Колеги, много съжалявам, че прекъсвам тази интересна процедура по гласуване, но съм длъжен да направя някои съобщения. Ние проведахме много интересен и ползотворен трилог в понеделник, по време на който някои въпроси бяха решени Остава само един процедурен въпрос, по който няма разбирателство между нас, съвета и комисията. Въпросът трябва да бъде решен и мисля, че сме на път да решим и този въпрос. Съдържанието на този въпрос е ясно. То се разглежда от правната служба, но съвета ще излезе с решение на 24 октомври. И едва тогава ще стане ясно какъв е резултатът. Така че окончателното гласуване може да се проведе на 6 ноември, заедно с Колумбия и Перу. И мисля, че е разумно да направим така. Бих използвал тази възможност да благодаря на колегите за извършната работа, особено по време на тристранната среща, където запазихме самообладание. Благодаря на секретарията и е, ръководителя на кабинета, за когото нещата бяха доста напрегнати през последните няколко седмици. Повдигам този въпрос, защото възникна странна ситуация. Споразумението е в правомощията на Инта 99,9%, АФЕТ, останалата част, останалият дял е на АФЕТ. Преговорите преминаха добре. За пръв път, откакто за пръв път включваме социални въпроси в предпазната клауза, мисля, че усилията си заслужа тази възможност да направя съобщения и вече не искам да ви се намесвам. Съвсем накратко искам да подкрепя казаното от господин Лайкфрид. Ние подкрепяме напълно неговите доводи. Благодаря на всички депутати, на секретарията за извършната от тях работа. Те извършиха огромна работа, за да можем да гласуваме днес. И се надявам, че скоро ще успеем да разрешим нерешените въпроси. Благодаря. Ситуацията е ясна, постигнали сме договорено с комисията, но нямаме съгласие по това, е, по което сме постигнали съгласие. Ситуацията е странна. Така че ние сега е, водим, сега ще проведем индикативно гласуване. Истинското окончателно гласуване ще бъде по-късно. Призив към комисията да положат усилия за да изяснят по какво сме се договорили. И така. Преминаваме към гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с двама против и двама въздържали се. Поздравление за господин Лайкфрид. И сега становището за АФЕТ. Споразумението е в 80% за търговията. Докладчик е Пабо. Постъпили са две изменения. Първо и второ. Те са идентични, затова ще ги гласуваме заедно. Гласуваме измененията в първи параграф за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. And yes. Ние сме за това, това да дадем своето съгласие за споразумението. И това е краят на гласуването. Благодаря ви за участието. Ladies and gentlemen, our job is not finished yet. И така, работата ни все още не е свършена, така че много ви моля да се въдворят в залата бързо. Тези, които остават, да си заемат местата. Well, when I say settle down, I mean settle down. Като казвам да си вземат местата, има предвид точно това. hush, please. Joint items. Тишина, моля. Сега, е, обединени точки 23 и 24, обща дискусия по тях, размяна на мнение с е, заинтересованите страни. по един паралелен въпрос. Аз съм докладчик и, на, за, две, и за двата. May I ask you, all of you who are queuing to the exit, моля всички тези, които се тъпчат пред вратата да напуснат по-бързо залата. This is about one of the many United Nations economic е, това с регламента за Обединените нации, економическия е, комисия към ООН по транспорт, е, ЕКОСОК за Европа бе създаден от европейски държави, държави от Централна Азия и Северна Америка за да се създадат инструменти за економическо сътрудничество. Комисията по вътрешен транспорт ЮНЕСИ улеснява международното придвижване на хора и стоки чрез вътрешно, сухопътен, вътрешен сухопътен транспорт. Има три споразумения международни на ОНЕ за моторни превозни средства, които се администрират от, в рамката на UNSE. Е Целта на предложението, което обсъждаме тук, е да се простят и направят по-експедитивни процедурите по разпоредите на ЮНС е по, по споразумението от 58 и 99. Е, системата на е, определяне на типа превозно средство в Европейския съюз е, всъщност на значително осложнява законодателството, така че бързо, все още има пропуски, така че бързо приемане на законодателството ще позволи бързо да се откликне на искания за регулиране на нещата от страна на операторите. Според мен рамката на това споразумение на ООН е много важно за нашата индустрия. То е и критерий за регламентиране движенията на а, е, нашите превозни средства е, в рамките на съществуващите спогодби. Така че това е една важна платформа за а, е, конвергенция, регулаторна конвергенция, което е отрешаващо значение днес за преодоляване на най-важните търговски бариери. Не Извън тарифни бариери, а именно тези регулаторни различия. Ето защо съвсем навременен е такъв един обмен на мнение с заинтересованите страни. Ще започнем това, този процес, като изслушаме господин Рамбос Карсия, който е ръководител на световния на отдела, който се отнася до регламенти за превозни средства към Световния форум към ЮНЕСЕ. Той е в лявата част на залата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да обясним как WP99 готви регламента за МПС-тата. Това, този увод ще се ще на няколко части. Е, първо представене е, на дейностите на Световния форум, обясняване, е, обяснение за споразуменията, които имаме от 58 и 90 и как тези споразумения биха помогнали на международната търговия. Дълга е презентацията, а аз имам само 10 минути, така че ще съкрата е, презентацията, ще имате разпечатка за всички, които искат. Е, историческа, малко историческа справка. 1952 е, година е създадена конвенцията. Имаме споразумението от 58, 97 и 98. 2011 има, има изработени стандарти за качество на пазарни стандарти за качество на горивото Просто без такива стандарти не бихме могли да работим по регламентиране на емисиите. Това е пример за дейността на Световния форум за регулаторни дейности. Виждате тук тавани на емисиите за тежкотоварни превозни средства. 90, 88 имаме Е, в е, последния вариант на регламента, където вече се приемат евростандарти, виждаме съкрещаването на ЦО с 20% в сравнение с 100% 88 е, година и за водовъглеродите също с по-малко от 5% в сравнение с 100%. Сега подробности по структурата на платформата – ВП-29. Ние сме един орган към Обединените нации, Економическата комисия за Европа. Седалището ни е в Женева. Е, има връзка с е, транспорт. Е, в рамките на транспортната комисия имаме четири дейности. Активна безопасност, пасивна безопасност, защита на околната среда и обща безопасност. Е, работим с е, осветление, е, спирачни системи, замърсяване на околната среда и общи разпоредби за безопасност. Това а, са четирите групи на работа в форма на Обединените нации. А, е, имаме комис... комитет за координиране на работата, а, е, както и административни комитети за всяко от трите а, е, споразумения на ООН, което се администрира от а, световната платформа. Виждате в дъното на страницата а, имаме и неформални, неофициални 30 групи, когато а, се налагат, когато имаме извънредни заседания в Женева за регламентиране дейността на МПС-тата и се засягат конкретни въпроси. Световния форум създава и ни временни такива работни групи, е, които работят по конкретни въпроси. Всички тези неформални работни групи е, заседават е, непрекъснато. През ден има някакво заседание е, в, е, по тези теми. Е, Както каза председателя, ние управляваме три споразумения в Женева. Ще спра вниманието ви само на първите две, тъй като те са свързани с изграждането на превозни средства. Това е споразумението с погодбата за превозните средства и връзката с одобряване на типовото одобряване. Имаме 100, разработили сме 129 регламента. Е, споразумението 88 е, се нарича още паралелно споразумение. Имаме 33 договари, догов... Е, страни по договора. Сега сме договорили с тях 12 регламента на ОНЕ. Тези споразумения от 58 и 88 им съдържат сходни технически разпоредби, ето защото второто се нарича паралелно. Това е разбивката, разпределението на споразуменията тъмно е, зеленото, това са е, подписали споразуменията с ООН, светло-зеленото са държави които участват в 88, е, е, само в е, споразумението от 88. В центъра на Европа виждате жълтеникави оцветени държави, това са, които са подписали само споразумението от 58. Има и други държави, които са транспонирали регламента, разботен от ООН, в, от Световния форум, в националното си законодателство. Ние сме орган, който е отворен към всички страни членки на ОНЕ, не само европейските държави. Е, държавни, е, недържавни организации също могат да участват, но само с е, консултативен статут. И решенията се вземат, както се подразбира, само от правителствата на подписали споразуменията. Е, ние е, им, има прозрачност за всички документи, които издаваме. Те всички са качени на нашия вебсайт и са на разположение. Какви са основните разпоредби от споразумението, на споразумението от 58? Споразуменията на ООН, е, това е приложение, регламентът е приложение към споразумението на ООН и се счита част от него подписалите го е, е, са свободни да се ангажират с всички е, или всеки от регламентите, от разпоредите. Те са альтернативи на, на националния е, законодателство или регионалното в случая с Европейския съюз. Новия регламент, нов регламент се приема с две трети от множеството от подписалите споразумението да ви припомня, Европейския съюз гласува с 27 глас, гласа с всички държави членки. След е, съответния правен юридически процес в ООН, е, генералният секретар на ООН съобщава, уведомява всички държави за тази процедура и тя е приложима за държавите, освен ако те не възразят. Тоест, никой не е принуден да изпълнява тези правила в рамките на спогодбата. Могат да решат да не се съобразяват с тях. Същата процедура се отнася и до измененията към е, регламентите на Обединените нации. Миналата година приехме над 130 е, изменения към 129 съществуващите 129 е, т.е. актуализираме е, тези регламенти, непрекъсто отчитайки техническия прогрес. Регламентите на ООН, когато една държава реши да ги прилага, се прилагат без е, изменения. Това е основен е, принцип за взимато признаване. Регламентите на ОНЕ включват изисквания за изпълнение и условия за взаимното признаване на типовото одобрение. Всички превозни средства са е, маркирани. Има и разпоредби за съвместимост в производството. Има списък на е, държавите членки, които прилагат е, тези правила или са в процес е, на присъединяване към споразумението. Съвсем е, набързо ще е, ви запозная с споразумението от 88 е, то бе създадено, тъй като една голяма страна от другата е, страна на океан реши да не прилага едностранно споразумението от 58. Но идеята на това споразумение е горе-долу съща като предишното. Е, както казах, над 90% от разпоредбите са преписани от 58, е, само, че това споразумение няма, не съдържа административни е, разпоредби, няма взаимно, е, система за взаимно признаване и е, одобряване, е, типово одобрение на, превоз, на МПС-тата. Е, е, имаше, е, е, значи, съответно в 58 се съдържат тези инициативни. Тук няма такива, но се подразбира, че всяка държава членка трябва да ги да прави това одобрение. Имаме метод, съдържа се методи, методи на тестиране, на изпробване, но не административни разпоредби. Държавите, е, които са подписали това споразумение, е, имаме списък, имаме и публикация, искате, ще ви я раздам. И в заключение ще кажа как това, този регламент може да улесни международната търговия. Значи е, тези споразумения сочат, че ако държавите членки, членки се съобразяват с тези разпоредби, е, е, разпоредбите за МПС-тата са сходни. Разпоредбите, разработени от WP29, е, фиксират и лимит за емисиите. Разработване на технически регламент за е, превозните средства е нещо много сложно, скъпо и, и, и е, технически скъпо за, тях, скъпо за тях. Така че даваме възможност на държавите, които възнамеряват да възприемат, да разработят такива регламенти, просто да се възползват от нашите. Те, те се прилагат безплатно, не се задължава държавите членки да плащат някаква такса на ОНЕ. Значи, е, те, е, разравиващите си економики понякога твърдят, че е, нашите разпоредби са на максимално високо техническо ривно, ниво, но те могат да прилагат една по-ниша, по-стара степен на регламентиране. Сега, каква е разликата между разпоред... регламентите и споразуменията? 58 прилага регламентите на ОНЕ без изменения. За разлика от него, президента от 88, държавите подписали го трябва да ги прилагат с измененията. Най-важното за търговията е взимато признаване на съответното типово одобрение. президента от 58 в една, едни типово одобрени МПС-та в държавата трябва да бъдат признати във всички останали. 88 не съдържа административна разпоредба, т.е. всички трябва да се спазват административните административните, националните административни разпоредби. 58 е, е прието с е, две трети мнозинство, 88 споразумението с е, обикновено мнозинство. С консенсус, извинете. Благодаря за вниманието. And thank you. Благодаря за чудесната презентация. Много научих от нея. Ще я проуча много внимателно. Европей... Тук е представена Европейската асоциация на автомобилопроизводителите. Заповядайте. Благодарим ви за присъствието. Благодаря. Ще дам думата на регулаторния аспект, на регулаторният отдел. Преди да дам думата на Долф, за нашия сектор, винаги когато се водят преговори за споразумени свободна търговия, трябва да се включи а, и анекс 29. За съжаление, не често се случва търговските партньори да иска това. Индия, Меркосур, Канада и до някъде Япония възникват някои проблеми. За съжаление и днес ще има проблеми с Южна Корея, с която имаме споразумение. Така че имаме много пожелания, но се надяваме да дойдат по-добри времена. Дак има думата. Благодаря за тази възможност да кажа няколко думи за рамката на економическата комисия на ОНЕ. Аз представлявам Европейската асоциация на автомобилостроителите, в която влиза 18 големи международни компании. Виждате отдолу големите имената на предприятията. Е, нашите приходи са огромни. Е, немалки са и данъците, които оплащаме, Целта на краткото ми изложение е да ви представя значението на рамката на Економическата комисия на, за Европа за ОНЕ за МПС. Е, автомобилостроенето се движи в посока на глобализация. Моторните превозни средства сега се продават на световния пазар, следователно трябва да се отговори на потребностите на местия потребител и заедно с това трябва да се стандартизират определени аспекти. Сектора в момента участва в процеса на хармонизация на законодателството и заедно с това се стреми да отговори на потребностите на населението. Какви са ползите от хармонизацията? Те, хармонизацията е важна за потребителите. Те ще е, и имат по-голям избор на конкурентни цени. Хармонизацията е важна за правителствата, тъй като ще могат да използват по-ефективно ресурсите и тя е полезна и за защита на потребителите. Защото е, по този начин се дава път на най-добрата регулаторна практика пример за хармонизацията през последните две години е в Европейския съюз. В миналото в отделните страни имаха свое законодателство за превозните средства. През 1985 година ние разработихме система за типово одобрение. От този момент превозните средства, сертифицирани в една държава членка, могат да се продават във всички държави членки. Това е много полезно за производителите и, и за потребителите, защото всички производители трябва да спазват едни и същи технически изисквания. Системата за типово одобрение включва 55 отделни одобрения и превозно средство, което спазва всички тези е, изисквания, може да продава превозно средство във всички държави членки. Така че идеята за глобализацията Европейския съюз даде добри резултати. Работата започна през 1985 година. Идеята, инициативата беше предприята през 1982 година за пътнически автомобили. Същия подход трябва да се следва и в световен мащаб. През 1996 година автомобилостроенето установи, че е много важно да се глобализира и органът, който беше най-полезен, е работната група 29. Те разработиха споразумение от 1998 година, в което да бъде привлеч, в което да бъдат привлечени Съединените щати. Сигналът, че глобалният комитет за одобрение беше даден през 2000-та година и сега се казва Световен форум за регулиране на МПС. Както чухте, Економическата комисия на ОНЕ за Европа регистрира 33 законодателни, 13, 130 отделни законодателства. Ако всяка страна в света реши да избере своите изисквания от тези технически изисквания, няма да успеем да постигнем хармонизация. Европейския съюз Напоследък прие отделни директиви, и сега призовава и другите страни извън Европейския съюз да се присъединят към споразумението от 1958 или 1998 година. Целта на автомобилостроенето да се да не разработват свое собствено законодателство. Когато искат ново законодателство, те трябва да започнат от началото и да използват за основа това, което е, е предприето от работна група 29, за да се постигне глобална хармонизация. And we are trying to say please start discussing that in Working Party twenty nine so that you will end up with one global regulation. Another example is recycling. Мога да ви дам за пример рециклирането и директивата за рециклиране в Европейския съюз. Всички страни извън Европейския съюз, Китай, САЩ, Корея, се стремят да създадат свои изисквания. Ние им казваме да не го правят, нека да се включи законодателството на Европейския съюз в дневния ред в Женева и тогава да разработим превозни средства, които отговарят на един глобален стандарт. Това е полезно за потребителите, за властите. Мисля, че това е което исках да ви кажа по този въпрос. Благодаря ми. Иска ли някой да вземе думата? Даниел Каспари, докладчик в Сянка, Берт Ланге. Благодаря, господин председател. Имам три неща искам да засегна. Може би генералния работна група към генерална секретарят е, по 29 е, да отговори на тези въпроси. Първо, смятам, че е добре че е, да разработим глобални стандарти, за да се използва економиката на, економията на мащаби. И да не. Е, във всички случаи това е една доста деликатна област е, и тя не може да се, нещата не могат да се решават само по изпълнителен път, е, когато става дума за нивото на шума или е, от, е, газовете, е, отработени газове. Това е много деликатна тема за гражданството на Европа и наистина е, не би могло само изпълнителни представители на изпълнителната власт да се договарят за това. Е, значи, това, за което говорим, за намаляване на, на е, емисиите и което показахте в графиката, е, тези цели няма доброволно да бъдат е, постигнати е, в Женева от изпълнителни представители, трябва да има съответно законодателство и задължаващи мерки. Въпросът е как да стане така, че е, да се стигне до едно задълбочено, една задълбочена стандартизация на глобалния пазар, което обаче от друга страна да не доведе до, да не е за сметка на демократизацията и демокрацията, да не се отнеме думата на парламентите в полза на изпълнителите изпълнителната власт. Второ, е, имаме, е, имаме е, крупни, важни търговски партньори, които, макар че те са в групата на 20-те търговски партньори, те не са в състояние да възприемат такива основни норми вероятно ще стигнем до резолюции и споразумения с Япония. Имаме с други големи е, фактори. Е, решаващо ще е Япония е, да приеме е, все още неприятите над около стотина норми и правила. Как виждате, как излежат нещата в бъдеще? В обозримото бъдеще Япония ще отговори ли на тези изисквания? Мисля, че още стотина остават споразумения, които трябва да бъдат подписани това дали е необходимо да се окаже допълнителен натиск върху Япония. И, в, и трето, много от нещата ще зависят от това е, стандартите, е, разработването на стандарти да се, е, да се изпробва чрез един същевременен общ цикъл на, тест, на, на, на изпробване за отработените газове, шума, емисиите от CO2 и така нататък. Как излежат нещата тук? Кога ще имаме такъв глобален цикъл, в който да участват и САЩ, Япония и Европейския Европейския съюз, който да се приема от всички тези фактори. Благодаря. Други е, желаят ли думата? Не. Тогава да чуем комисията. Кой я представлява? Маргарита Теус. Имате думата. Благодаря, благодаря господин председател. Комисията смята е, за много важни тези две предложения. Съгласни сме тук с е, заинтересованите страни, с е, индустрията, че решенията, които се вземат в рамките на WP29, в които, в които комисията участва в значителна степен, са много важни за постигане на глобална хармонизация. И тъй като през последните няколко години се придвижваме към все по-голяма интеграция на е, все повече интегриране на е, разпоредбите на ООН в е, системата на Европейски съюз за типово одобрение, това става все по-важно. Този въпрос става все по-важен. Важно е и системата на гласуване по регламентите на ООН да се хармонизира с Лисабонския договор и да се опростят, опростят процедурите. Това предлагаме всъщност Нямам съмнение, че глобализацията има нужда от глобални стандарти. Както показва нашият опит в Европейски съюз, е ясно, че за да има общ пазар, трябва да има общи стандарти. По време на изграждането на вътрешния пазар, ние на мястото на националното законодателство приехме европейско ако искаме да има глобална търговия, националните и е, европейски правила трябва да бъдат заменени с е, международни. Платформата на Економическата комисия на Европа за ОНЕ е чудесна платформа. Разбира се, да не забравяме нещо много важно. То беше подчертано от Бернт Лангер. Тъй като европейското законодателство е тип федерално законодателство, ние трябва да сме сигурни, че парламентът ще запази своята роля при разработването на правилата е, за стандартите Второ, както каза Бернт Ланге, споразуменията за двустранна търговия са много полезен лост, за да наложим или да окажем натиска върху търговските си партньори да приемат тези стандарти. Темата е много важна. Ние е, оказваме натиска върху Япония. Аз съм докладчик в сянка за Япония и знам за какво говоря. Всички знаят, в това число и японците, че няма да има споразумение, ако Япония не приеме правилата за автомобилите. Една от основните пречки пред търговията с Япония са правилата за автомобилите. Ето защ. Е, рядко се виждат европейски коли по улиците на Токио. Причината не са митата, тъй като няма такива. Е, причината са регулаторните стандарти. Ако Япония приеме много от правилата на економическата комисия на ОНЕ за Европа, нещата ще се променят. Също въжи и за Съединените щати. Има, и в Съединените щати има много. Им, има, има различия между регулаторните стандарти за автомобилите в САЩ и Европа. Този въпрос е политически и економически много важен. Благодаря ви за вашето участие в тази дискусия. и по-късно ще представя своя проекто доклад. Календарът все още не е. Any questions to our guests? Има ли въпроси към гостите? Yes, Bernd Lange raised the number of issues, and I myself да, Бернт Ланге повдигна някои въпроси. Аз самият а, е, а, е, коментирах е, и затова ще помоля нашите гости, които са много компетентни, да изразят своето мнение по а, това, което беше казано тук. Господин Рамош. Благодаря, господин председател. Нямам какво особено да добавя към въпросите на уважавания парламентарист от Германия. Искам да изясня, че в работна група 29 ние не разработваме норми. Економическата комисия за Европа не разработва само, само нормативи за Европа. Нашите нормативи се отнасят за всички държави членки на ООН. Що се отнася до третия ви въпрос, възможно е Възможно ли е да има общ цикъл за автомобилите, за емисиите за тежкотоварните превозни средства. Ние работим за а, общ стандарт за емисиите за а, МПС. Ние се, ние се опитваме да обединим и да примирим различните становища в различните държави членки Европа, САЩ, Индия. И не е лесно да се постигне споразумение, но ние работим. Япония е също договаряща се страна по споразумението от 58 и 98 и те а, при, изпълняват а, нашите а, правила, но когато те приеха нашето, е, нашите нормативи, те започнаха да прилагат само нашите, престанаха да прилагат всички останали. Сега сменят директивите на Европейския съюз с правилата на ОНЕ. I can give, I can try to се опитам да отговоря на поставен, някои от поставените въпроси. Един от отговорите получихте от господин Рамос. Той се отнася до е, изпробването, хармонизираните тестове, е, по която много се работи. Един от другите механизми, е, ще дам пример с шума, например, е, че в някои части, в някои е, елементи от законодателството е, подписалите договорите за, държат на своя суверенитет и казват това, по това няма да е, се, не трябва да се стига до съгласие в Женева е, за метод за изправане по шума, нормите са международни, но лимитите трябва да се залагат и съображенията трябва да са национални при, за прилагане на, на тези, това законодателство. Значи лимитите трябва да са суверен, суверенно решение на държавите членки. Другия въпрос, винаги сме, се сблъскаме с известно недоверие към това, което става в Женева и дали, е, известни съмнения, дали там се разработва законодателство полезно за всички. Един от проблемите от гледна точка на автомобилостроението е, че когато започнахме да разработваме глобални е, правила, е, всъщност е, бяха заложени най-стриктните е, регламенти, защото никой не искаше да се да отстъпи от това, което е възприето вече в съответната държава. И това се оказа проблем. Опитахме се да бъдем да, така благоразумни и държавите членки, договарящите се страни, те настояваха, че те представляват интересите на своите общества и държави в Женева. Благодаря много. Е, благодаря е, на нашите гости за това, че отделиха време да споделят е, с нас мисли. 24Б е последната точка. Тя е по временната спогодба, времето споразумение за економическо, за економическо споразумение, за економическо партньорство между източно и южноафриканските държави и Европейския съюз. Е, както знаете, това е, временно е, споразумение бе изключено между четири държави Маврици и Сейшел, Сейшелите, Мадагаскар и Зимбабве и влезе автоматично в сила на 14 май тази година. Разбира се, трябва все още да дадем зелена светлина на това споразумение, но добрата новина е, че то вече е факт. Е, нашия докладчик е господин Каспари и аз ще му дам думата да ни въведе в темата. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Добре е, че най-после можем да обърнем внимание на тази тема. Ние всички следим преговорите е, с, за, за Европейските съюзи за партньорство от години. Е, знаем всички, че от години е, е, нашата позиция, е, че действа в нормите на СТО. Междувременно трябва да се, да, да се разработят нови споразумения, които са съвместими с СТО. От 2012 вече имаме преговори по нови споразумения за економическо партньорство и се надяваме до януари е, всъщност от 2008 е, януари е, се водят те и се надяваме най-после да приключат. Комисията е, трябва да е, е по-мотивирана наистина да се ангажира повече с е, тези споразумения, но се радвам, че от май тази година вече имаме едно временно такова, именно с разпоменатите държави, макар и временно за момента и трябва в Европейския парламент да се опитаме да придвижим нещата максимално бързо. Споразумението, процедурата за посъгласие съгласие да, е, да, бъде, да премине максимално експедитивно, е, така че е, надявам се, че на преговорите ще присъстват съответните представители от държавите, с които подписваме тези спогодби. За нас тези спогодби, споразумения няма да доведат кой знае какво в непосредствен план, но ни дават възможност да изискваме повече от подписалите тези споразумения и това е всъщност ползата за нас а, а и е форум за размяна на мнения. Благодаря. Благодаря. И аз мисля, че дебатът е много навременен и много важен. Нека да чуем комисията преди да разширим дискусията. Питър Томсън е от комисията. Добро утро! Благодаря ви за тази възможност да говоря пред вас. Благодаря особено на господин Каспари за работата му по въпроса. Бихме се радвали процедурата да бъде ускорена. Благодарен съм за работата му в предишен етап, когато Европейския парламент не разполагаше официално с документа но независимо от това работи възоснова на а, проекта. По отношение на споразумението за економическо партньорство, да си припомним, че имаме а, разширено споразумение с Кариформ, с Папуа, Нова Гвинея и Тихоокеанския регион, но това конкретно споразумение е първото, което ще се прилага временно в Африка и по тази причина е много важно. Мисля, че споразумението с източният регион в крайна сметка ще бъде също толкова добре, добро, както с Карифорум и с, с Тихоокеанския регион. Надявам се, че Европейския парламент ще подкрепи споразумението с страните, които се отнасят сериозно към поетите ангажименти преди това заседание и се надявам, че сте успели да разгледате един документ с факти и цифри по споразумението. Няма да спирам подробно, тази се говори за либерализацията на търговията с някои стоки и така нататък. Ще спра само на няколко въпроса. Източния и Южният африкански регион е сложен както от географска, така и от економическа гледна точка. Той съвсем не е еднороден. Първоначално сключихме споразумение с 6 от 11 страни в региона. Всъщност през 2009 година само четири страни подписаха споразумението. Аз имах възможността да съм с баронеса Аштън, когато страните подписаха през 2009 година. Четирите страни са Мадагаскар, Маврици, Сейшелските острови и Зимбабве. Двете страни, които се отказаха, Замбия и Коморските острови, по всяка вероятност са решили да не подписват поради промяна в политическата насока, макар че е силно има и други фактори. Какво постига това споразумение? Като междинно споразумение, според мен, първо осигурява правна сигурност и аз благодаря на господин Каспари за това, че спомена спазването на изискванията на СТО осигурява сигурност за достъп до пазара на Европейския съюз. Това е много важно. Изгражда партньорство за развитие в съответствие с по-широките договорености, които имаме с тези страни по споразумението Котоно с акцент върху търговията. Освен това е по-нататъчна стъпка към регионалната интеграция – Разбира се, тук става дума само за определена група страни, но, тъй, но след като е взето колективно решение, ние не можем да не се радваме. И накрая то е основа за по-задълбочено по споразум... споразумение в едно евентуално бъдещо сътрудничество споразуме... за сътрудничество. Да си напомним, че през 2009 година в Маврици беше проведена бизнес конференция. Е, там е, бяха очертани основните насоки на нашата работа. В началото на тази година е, организирахме семинар за изпълнението. Акцентът беше върху бизнеса в четирите страни. Надявам се, че ще проведем учредителното заседание на Комитета за споразумение за економическо сътрудничество. Надяваме се това да стане на 19 октомври. И след това ще успеем да докладваме за резултатите. И съвсем накрая Европейският съюз отчете препоръките в резолюцията, приета от парламента през март 2009 година. Там се съдържат въпроси, в които няма да навлизам, така че ние приехме много сериозно препоръките на парламента. И разбира се, съм готов да отговоря на въпроса в хода на дискусията. Председателят, благодаря. Документът с фактите и цифрите е раздаден. Там, а, а, са, там е дадена информация за стоките, които ще се търгуват, за споразумение за економическо партньорство. И накрая сътрудничеството за развитие като кратка, но много съдържателна точка. Степента на либерализация в страните е доста различна и тя зависи от нивото на развитие. Например, в Мадагаскар и Зимбабве е, 80% е в Маврици и Сейшелските острови над 95%. Това съответства на нашия подход към асиметричност с оглед на различното ниво на развитие. Тук са представители на две от страните. Тук е посланника на Зимбабве. А, още не е пристигнала. Шърже ферът на Мадагаскар е сред нас. А, извинявайте, сбърках. Забравих да спомена Маврици. Шарже Даферът на Маврици. Госпожа Шаврино Муто. Благодаря ви за присъствието. Искате ли да се изкажете? Yes. Professor, thank you. Благодаря, уважаеми депутати, за това, че ни поканихте да говорим пред вас и да споделим, да споделим мненията на нашите страни към, за СЕП. В началото искам да е, предам извиненията на посланника. Той е на мисия в Маврици, така че аз е, вместо него ще е, представя нашата позиция. Ще се опитам да бъда кратка. Мисля, че чухме много добра обобщ... резюме на нещата от докладчика и комисията. Имам със себе. Тук е и моя колега, господин Номиш, който може би ще вземе думата, ако се наложат някакви пояснения. Както може би знаете и както се казаха от комисията, четири държави подписаха през май 2012 СЕП. Това са тези е, СЕПове са е, ратифицирани. Това е първото споразумение за економическо партньорство с Африканския е, континент и е, това е стъпка към, пълното, е, към едно пълноправно споразумение за, сътрудни, за сътрудничество. Е, в момента ние финализираме е, структурата, процедурните правила за е, комисията по приложение. И както от комисията казаха, е, ние очакваме на 19-ти първото учредително събрание в Брюксел бихме искали да запишете, да отчетете нашата благодарност за регламента за достъп до пазарите от 58 за което ОНЕ, е, Европа е, прие едно разширение. Това дава повече пространство за преговори, особено за държави, които все още не са подписали споразумението. И сега, какво мислим, какво мислят в Маврици? Е, по въпроса. За нас това споразумение е много важно. Ние очакваме, че то ще е полезно, еднакво полезно за двете страни, при условие, че преговорите отчитат, е, отчитат е, конкретиката, спецификата на, на развитието в съответните държави. Особено важно е за нас в Мавриция и защото според нас с реформата на С реформиране на обща система за преференции, това ще, ние можем да се ползваме от един по-добър достъп до пазара за редица продукти за да може това споразумение да влезе в сила и да се така с акцент върху, върху развитието, което е, е в духа на споразумението от Котоню, ние смятаме, че тази среда на дух на либерализация на търговията е много важна за нас и страните от тази група трябва да, бъ... да получат помощ, за да могат по-добре да се интегрират в глобалната система но с новата ориентация в Европейския съюз по търговия и финанси, финанси Маврици, според това е, е една малка островна държава и като такава може да изпадне в неблагоприятно положение. Смятаме, че подпомагане, подкрепа в такъв критичен момент за е, економическия преход на нашата държава е, липсата на такъв е, подкрепа може да подкопае е, економически напредък, който сме постигнали и да доведе до економически регрес. Това ще противоречи е, на измерението за развитие според споразумението от Котоню, както и подхода на споразумението с ЕС. Е, споразумението е първото с, на Африканския континент, както казаха от комисията. И е, моята делегация смята, че то може да послужи за пример и е, двигател и така например, даде тласък на други, е, за други конфигурации и подписването, сключването на СЕП с африкански държави. Е, наистина такива държ... те проявяват особен интерес за такова споразумение, към такова споразумение. Важно е, е в този смисъл споразумението да е привлекателно за други и да е, предвижда съответната помощ, за да подмогне на държавите да е, осъществят структурни реформи, е, да прилагат търговска политика, както и да стимулира е, конкурентоспособността. Е, в този смисъл отрешаващо значение е за ЕС да е, отдели допълнителни средства за изпълнение на тези споразумения, особено разходите за корекции. И ние се ангажираме да. Ние бяхме ангажирани с преговарянето, договарянето на такова споразумение, защото всъщност всъщност това засяга 96% от нашите е, митнически е, тарифни линии. Е, използвам възможността да привлека вниманието ви към един проблем, който е много сериозен за маврици, а това е натрупването на суровини от за споразумение за происход, защото държави, от, които не са от нашата група, трябва да да е, подпишат е, съответни спогодби, е, но много от наши държави не са запознати с, по същество с смисъла на такива споразумения, нямат съответната структура, за да ги подпишат. Така че това е едно от, е, един от проблемите, едно от предизвикателствата пред нас, ако искаме, разбира се, да си осигурим е, пазарен достъп в ЕС. Е, сега сегашните преговори с е, Европейския съюз е, ударението е върху някои спорни въпроси, но мисля, че скоро ще се намери решение на тези въпроси. Възоснова на отличните ни отношения с Европейския съюз, те имат добра история, ние сме готови да бъдем достатъчно гъвкави, е, за да подготвим е, пътя за едни е, успешни и е, взаимополезни е, резултати от тези споразумения. Благодаря за е, вашето изказване, казва председателя. Разбирам, че посланика на Зимбабве е пристигнал. Е, нейно превъзходителство Мери Маргарет Мочава. Е, тя има думата. Добре е дошла. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател, за тази възможност да разговарям с вас. Моята страна много иска да работи с европейските страни. Е, Зимбабве реши да подпише споразумението за економическо партньорство, защото е, такова е едно споразумение и ангажимента от изпазването на ангажиментите по Котоно е от особено значение. Зимбабве смята, че тъй като това решение е първото на континента, то ще бъде основа за по-нататъчни и че мнозина ще извлекат полуки. Ето защо смятаме, че е много уместно тази програма да постигне успех и да стане привлекателна за всички. Изключването на споразумението отне е време. Така че много от ползите много от предимствата се ерозираха с време. Например, Европейски съюз включи много нови споразумения за свободна търговия, което влияе върху ефективността на новото споразумението, защо е много важно Европейския съюз да помисли сериозно за изпълнението и необходимите корекции. Това изисква включването на адекватни ресурси, така че Междинното споразумение даде възможност за изграждане на необходимата инфраструктура и развитие на производствените възможности. Очевидно, че страните е, искат да вървят е, напред. Необходимо и е двете страни да направят отстъпки. Когато въпросът най-напред беше повдигнат, въпроса за корекции и а, адаптации беше на дневен ред. Сега обаче нямаме никакви а, данни, никаква информация за това какво е а, готов да направи Европейския съюз. Проблемите, пред които сме изправени, са следните. Липсата на задължителен ангажимент за развитието необходимо, необходими са предвидими ресурси. Страните по договора отчитат, че няма напредък в преговорите и че партньорите нямат желание да изпълняват някой от изпълнението в споразумението за економическо партньорство. Зимбабве смята, че Европейския съюз сключи споразумението Котоно и ние бихме искали да поемете отговорност и да спазите своите отговорности и да не се криете за от определени аспекти на споразумението, което става ясно от някои промени по Лисабонския договор, промяна в общата сускостопанска политика. В, за моята страна, която е сускостопанска страна, някои от ограниченията да са сериозни. Зимбабве има нужда от за да развие своята индустрия те, страната страда от 10, повече от 10 години санкции, за да може да консолидира своят износ, за да може да използва напълно възможностите по споразумението за економическо партньорство. Незначителните инвестиционни потоци през последните 10 години – оказаха вредно въздействие върху местната промишленост. Резултатът е изоставане. Тези тенденции влияят отрицателно върху конкурентноспособността на местното производство по конкретно Зимбабве има нужда от техническа помощ, за да може да изгради своя капацитет, търговската инфраструктура, да разширява търговията и да увеличава заедостта. Подхода на СИП трябва да бъде насочен към а, повишаване на капацитета и укрепване на веригите на доставките. По този начин може да се повиши ефективността. Господин председател, след спирането на член 29, Зимбабве се надяваше, че ще бъдат предприяти действия, само че рестриктивните методи ни задушават, например при продажбата на диаманти пазарът на минерални ресурси остава предмет на ограничения. Ние сме очудени и от, от политизирания подход в процеса Кимбърли, с което се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 Много са въпросите, които пречат на развитието на страната и затова е необходимо да се спазва духът на сътрудничество. Зимбабве е член на регионалния блок в Южна Африка. Африка. Либерализира се търговията, за да се, пост... да се постигне митнически съюз. страната е подписала междинното споразумение за економическо партньорство, чиято цел е да либерализира търговията с Европейския съюз. Засилената конкуренция може да засили нелоялната търговска практика. Така че според нас има нужда от корективни мерки. Отрицателният ефект вече се усеща в економиката чрез закриването на някои предприятия. Частният сектор, заедно с обществеността, настояват за приложението на корективни мерки, насочени срещу дъмпинга. То хранително-вкусовата и текстилната промишленост страдат особено. Какви са нашите потребности? Укрепване на анализа на засилен анализ на митата. Ние ще в междинното споразумение има място а, за промени.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 ще анализираме въпросите, свързани с обучението. Целта е да премахнем тър... те, техническите пречки пред търговията. Бихме искали да има по-добро обучение в областта на проверката е, и инспекциите на качеството. Искаме да се изгради връзка между малките и средни предприятия, за да използваме възможностите за износ, предлагане споразумение за економическо партньорство – ние държим да продължат преговорите с Европейския съюз, за да сключим споразумението за економическото споразумение. Благодаря ви за тази възможност. You, uh, now... Благодаря. Шарже Дафера на Мадагаскар, господин Ибрахим Ришар. Имате думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми преди всичко да ви благодаря за поканата и възможността да вземем отношение по този важен за нашата економика акт. И да кажа няколко думи за нашата позиция. Наистина това е много важно. Et à ce titre, Madagascar avait d'autres choix. Madagascar a signé Мадагаскар подписа временно споразумение за економическо партньорство с Европейския съюз едновременно с Сейшелските острови, Маврици и Зимбабве. има най-различни аспекти. Първо е юридическият. Всички знаят, че споразумението ГАТ, в рамките на ГАТ, изисква да економическите отношения с Европейския съюз да се развиват по определени правила и ние не можем да ги нарушаваме. Това е факт. От економическа гледна точка Мадагаскар е убеден, че е, временното споразумение за економическо партньорство ще бъде от полза, дългосрочно от полза за економиката на страната. Нашият ангажимент в рамките на споразуменията по економическите спар... Пар... на споразумения, времени или окончателни, се ръководи от този дух. Мадагаскар неведнъж е заявявал своята воля да преговаря с Европейския съюз по подписването на споразумение за економическо партньорство. Първоначално на един първи етап временно и на 11 декември 2007 година а, Мадагаскар парафира първото а, такова споразумение за 15 години, което беше официално е, подписано на 29 август 2008 година, година. На 20 юни 2011 година магашките власти е, е, ратифицираха е, споразумението и през ноември 2011 година властите е, дадаха съгласието си за съвместно нотифициране на това споразумение пред СТО. За нас временното економическо споразумение е един първи етап за економическо партньорство. Надяваме се, че един ден ще подпишем постоянно, окончателно споразумение за економическо партньорство и в момента договаряме неговите клаузи с активно, с активно наше участие. Мадагаскар смята, че това споразумение трябва да включва една част посветена на развитието, за да може страната да извлече пълноценно полза от подобно споразумение. Защото така споразумението ще бъде балансирано и единствено по този начин ще можем да се възползваме максимално от него. Времен, във временното споразумение за економическо партньорство смятаме, че економическите интереси на, на Мадагаскар са добре защитени. Може би правилата за происход могат да бъдат подобрени. Колегата от остров от Маврици и посочи някои проблеми. Ние също имаме някои безпокойства във връзка с някои от аспектите сегашните правила за происход могат да бъдат усъвършенствани, но за нас смятаме, че е, до голяма степен интересите на страната са добре отчетени. Намаляването на митническите тарифи ще доведе до намаляване на цената на суровините и оборудването. Е, е, Това е най-общо казано позицията на Мадагаскар по а, времето споразумение за економическо партньорство с Европейския съюз. И накрая бих искал да потвърдя тук подкрепата на Мадагаскар на всичко казано до тук и на притесненията на преждеговорившите – защото в крайна сметка, за да може тези споразумения да имат успех, нашите страни се нуждаят от подкрепа, за да направят необходимата адаптация с оглед максимално да се възползват от споразуменията за економическо партньорство. Не сме равни с Европейския съюз трябва да се приспособим, да се нагодим. Може би не за да стигнем равнището на Европейския съюз, но да можем максимално да се възползваме от споразуменията. Бяха тези опасения бяха вече заявени, ние се присъединяваме към тях. Делегацията включва някои колеги, които пряко се занимават с някои въпроси и които с удоволствие ще отговорят на вашите въпроси, ако имате такива. Благодаря да видим дали има въпроси към гостите. Имам заявка от Пол Мърфи от е, uh, Гуер. Благодаря на всички изказали се. Наистина е, тази дискусия за времените е, СЕП е, е много важна, за да оценим процеса в развитие. Особено от гледна точка на дневния ред на комисията и програмата за работа с Африка, всъщност факта, че това, което и на, на практика е вид е, изнудване на африкански държави да подпишат тези, тези споразумения, е, ние е, от Европейския парламент е, настояваме е, наистина е, да се спазва е, съответните е, норми, за да не тегне тази е, заплаха над държавите от Африка да подпишат е, това споразумение. То трябва да помогне за е, регионална интеграция, но е, във всъщност е, виждаме, че е, не това е в фокуса на тези споразумения. Става дума за е, свободна търговия и интереса на Европейския съюз малко е, е не, не особено добре, че е, е, Генерална дирекция Трей твърди, че това е един успех подписването с някои държави, да помислим колко други държави не са го подписали, какви, как ще се отрази това на отношенията с другите държави в сравнение с тези четири, които са подписали е, ПЕС. Мисля, че е, предвид е, е, случилото се, е, ще продължи да властва принципа е, разделя и владей в Африка от, от гледна точка на Европейски съюз. Е, в, е, вижте сега, първата година, 2013, Мадагаскар се е съгласил да либеризира 27% от е, вноса си. Това е с 1,7% ръст в последните 50 години. Как ще се отрази това върху вътрешната националната економика? Как ще се отрази върху продоволствената сигурност? Е, интересуваме дали е, посланника или посланник посолството имат информация за това как е, воят отношението на профсъюзите, на фермерските организации, за това как ще се отразят тези споразумения върху тях. Е, разбирам, че минимум от 80% е, е, либерализация или 97% за Сейшелските острови, това би било унищожително и то ще доведе до точно обратното на устойчивото економическо развитие. Е, друго, което противоречи на, е, е, което опровергава природата на, на, на тези споразумения, че нямаме клауза за права на човека и така нататък. Действителността е много сурова и трябва да внимаваме за много подводни камъни. Дали има други желащи да вземат думата? Каспари. Каспари. Е, преждеговорившия колега вече много ясно е, изрази някои съмнения. Аз е, съм доволен, че се изказват такива мнения тук, но също така надявам се, че представителите на въпросите държави са наясно с тези проблеми е, и ако може един от тях е, да каже е, как, какво мисли за тези съмнения, изказани от преждеговорившия ми колега, когато става дума за демократично избрани правителства в ваши държави, общо взето са демократично избрани правителства в ваши държави, но всички знаем какво е реалното състояние на нещата. <coughs> Well, I also happen to believe that the best judge is... Аз само мисля, че е, партньорските интереси най-добре ще осъдят е, какъв е интереса от тези споразумения е, самите участници в е, обектите на това споразумение. Вие сте представители на народа на Зимбабве. Да, вие сте маврици, Зимбабве, не останалите. Така че е, нека е, независимо и е, автономно да отсъдим. Комисията, имате ли коментари по казаното до тук? Благодаря. Не искам да отнема много време, но някои от въпросите си заслужава да бъдат повторени. Първо, по регламента за достъп до пазара – Хубаво е, че тези четири страни използваха този регламент а, за целите, за които беше замислен. След 1 януари 2008 година да, да, да, да ратифицират споразумението и те радваме се, че те успяха да го направят. Споразумението се прилага временно от май, така че сме в ранните етапи, но в контекста на регламента с достъп до пазара си заслужава да напомним, че Европейския съюз осигури безмитен достъп за тези страни. В известен смисъл ние прилагаме споразумението към тях от 1 януари 2008 година и това включва по-добри правила за происход и така нататък. Въпреки, че от наша страна ние предприехме мерки. Тези страни започнаха през 2008 година. Сега създаваме институциите и ще намерим форум за диалог на срещата на 9 октомври следваща седмица. Що се отнася до бъдещето, господин Мърфи спомена аспекта регионална интеграция. Мисля, че е хубаво това, че четири страни успяха да постигнат споразумение помежду си. Това е което казах. Не е повече. Това е стъпка към регионална интеграция. Много се надявам, че ще има последващо споразумение, което да е, е по-обхватно от сегашното но винаги ще има напрежение между желанието за регионална интеграция, което идва от самите страни, и нивото на амбиция в самото споразумение. И ето тук се опитваме да бъдем и гъвкави, и прагматични. Така че въпроси, свързани, например, с услугите и обществените поръчки, които са трудни за някои страни, да бъдат решавани постепенно, а не от от самото начало. Говори се за, разбо... за развиване на сътрудничеството за развитие. Това е една от темите, която ще обсъждаме следващата седмица, така че няма да спирам на този въпрос. Само ще кажа, че според мен е, ние сме. Ние подхождаме по много конструктивен начин и така и ще продължим. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика за заключителни думи, искам да попитам дали нашите гости желаят да кажат нещо накратко. So, yes, Mrs. Ambassador, I'll start with you. Two minutes. Thank you very much. Благодаря много. Две неща ще кажа. По регионалния характер искам да уверя депутатите, че като група ЕСА ще продължи да е, преговаря и да обсъжда въпросите, отнасящи се до е, СЕП като група. Миналата седмица представители на ЕСА се срещнаха в Лусака е, и ние разгледахме и обсъдихме отношенията си с Европейския съюз. Но ние в групата на ЕС имаме и най-слабо развити и не най-слабо развити държави. Да? Те са е, е, тези, които е, могат да търгуват с ЕС, но не най-слабо развитите в групата държави от Източна и Южна Африка, трябва да намерят начини да го правят. Тоест ЕС приемат това, този факт като начин да се учим и да задълучаваме преговорите си с ПОЕПА по СЕП. Колкото до реакцията на обществеността, мисля, че аз не ви дадах тук някакви цифри и факти, казах го косвено, само намекнах, да, в Зимбабве ние сме се ангажирали с либерализация, но тази либерализация трябва да е странна дво, дво, улица, двупосочена улица. Е, трябва постепенно да се откриваме от това е, за нашите европейски партньори е, не можем, не, разбира се, че няма да отворим тези 80% от днес до утре. Ние не сме в състояние да търгуваме в такъв процент. Е, колкото до реакцията на хората, мисля, че споменах, че обществеността заедно с е, е, частния сектор казват, ако компонентът развитие е застъпен, не е застъпен, тогава ще имаме проблем с конкурентоспособността на последните преговори не се е, присъствах е, миналата, е, последните заседания, мисля, че комисията беше представена там, имаше, представ... имаше изявление от, е, е, производ... от индустрията. Те искат да участват, е, разбира се, но искат да участват е, при равнопоставени, и при равноправни условия. Благодаря сега. благодаря на Зимбабве, сега Мадагаскар. Oui. Merci. Euh, благодаря, господин председател. Отлично. Разбирам казаното от двамата депутати, които изразиха някои резерви спрямо нашите в кавички положителни изказвания, но всъщност какво искахме? Ние тук припомнихме всъщност какъв дух ни ръководеше по време на преговорите. Не сме навлизали в подробности. преди да дойдем тук, да започнем да преговаряме с европейските ни партньори. Естествено, че сме имали консултации с гражданското общество в нашата страна и ни е възложен конкретен мандат. Така че да отчетем опасенията на гражданското общество, на нашите селски стопани, на синдикатите. И в конкретния случай с Мадагаскар ще кажа, че по време на преговорите, по временното споразумение за економическо партньорство, все пак успяхме да постигнем 20% от чувствителните продукти за страната да бъдат изключени от процеса на либерализация. 20%, все пак това не е малък процент. Така че искам да успокоя депутатите, че економическите интереси на страната и влиянието, което ще окаже това споразумение, са преценени и интересите на гражданското общество са защитени. И накрая искам да потвърдя още нещо. За африканските страни в частност, регионалната интеграция е жизненно важна. И в преговорите с европейската страна ние ще направим всичко възможно споразумение за економическо партньорство да не попречат на регионалния процес на интеграция. Това е постоянен елемент в нашето поведение. Благодаря и накрая Мури... Маврици. Uh, благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря и на задалите въпроси. В отговор на, за въпроса за въздействието е, и ефектите от либерализацията, наистина либерализацията винаги е била мъчителен процес, особено за малки развиващи си държави като Маврици, защото това означава и социален разход, има и финансова, и социална цена процеса на е, либерализация, който, с който се ангажирахме при няколко години, означава масови съкрещения в някои производства, дори за закриване на е, мощности, което естествено се отрази отрицателно. Е, ето защо е, профсъюзите са естествено загрижени. От друга страна обаче, както казаха и други е, от нашата група, ние сме се ангажирали с този процес и искаме да е, изпратим е, положителен сигнал към света, че ние се съобразяваме с глобалните търговски правила, така че преговорите е, ще продължат в този контекст, е, но както казах и преди, е, е по пътя е, към либерализация ние ще се нуждаем от помощ и съдействие, е, за да може поне да смекчим е, в известна степен ефекта и въз... върху хората от либерализацията. Ето защо тук молим Европейския съюз да ни помогне да поемем тази разходите и да, за да можем да платим цената на, за корекция и актуализация и адаптиране финансиране. Благодаря, Гаспари, заключители Врешки. Благодаря първо на комисията за поясненията, които направи и второ благодаря и на представителите на пар... държавите партньорки, които присъстваха днес, дадаха отново да разберем какви са техните позиции по въпроса Бих се радвал, ако продължим, ако може да продължим тази дискусия, надявам се през ноември да предложа, да представя е, проекто е, доклада си, за да продължим е, и да приключим с това досие. Благодаря много. Благодаря. Проекто докладът ще бъде разгледан на заседанието на 27 и 28 ноември. Колеги, дами и господа, няма други точки в дневния ред. Следващото заседание е на 6 ноември, 9 часа сутринта. representing of